на човека и на директивата. Както знаете, аз бях тук преди година. Европейският парламент в лицето на вашата комисия разреши на нашата правна служба да представи позиция на парламента по делото. Това дело беше изключително важно, преди всичко за върховенството на закона и за прилагането на този принцип конкретно светлината на основните права в Европейския съюз и хартата за основните права. Най-важното, което трябва да припомня за решението е, че то преди всичко постановява, че хартата винаги трябва да бъде спазвана в пределите на европейското право няма значение какъв акт се тълкува. Директива, прията от, норм... от законодателните органи или решение, което има ролята на административен акт. Хартата винаги се прилага. Това направи съдът с решението си така и стига до извода, че решението за тихото пристанище е невалидно. Основната задача на правната служба, както знаете, е да защитава валидността на директивата за защита на личните данни. Основният ни довод бе, че директивата трябва да бъде тълкувана съобразно хартата за основните права съдът се съгласи изцяло в тази линия на разсъждение и направи извода, че директивата изцяло съответства на хартата. Затова по никакъв начин съдът не оспори валидността на директивата. Действително, директивата утвърждава основните права в много висока степен. Следователно всички нейни разпоредби трябва да бъдат тълкувани в светлината на хартата. Това е много важна констатация в съдебното решение. От тук следва, че след като тълкувате директивата в светлината на хартата, Както пояснява съдът, решението на комисията за така нареченото тихо пристанище е недействително, тъй като не отразява в достатъчна степен разпоредбите на директивата, нито пък на хартата. Това е съвсем кратко въведение. Една обща предварителна бележка. Ще кажа очевидното. Подчертавам, че делото започва само защото един гражданин поема инициатива да сезира компетентен национален орган. И когато този орган отказва разследване, лицето Макс Шремс оспорва отказа пред така наречения Виш съд на Ирландия. Ирландският съдия е този, който сезира с делото Съда на Европейския съюз. Както знаете, първоинстанционните съдилища не са длъжни да искат тълкуване на общностното право от Съда на Европейския съюз. Но съдът в Ирландия е преценил, че това е въпрос от голямо значение и е поискал тълкуване от Съда на Европейския съюз. Мисля, че това е показателно. Разбира се, най-напред похвала заслужава господин Шремс за това, че се е взел със защитата на интересите си, но трябва да отдадем дължимото и на ирландския съдия, който макар и да не е бил длъжен, е сезирал съда на Европейския съюз, а това е позволило на Европейския парламент да даде позиция. Сега Европейската комисия и Ирландския орган за защита на личните данни явно не са успели е, да защитят достатъчно правата на човека съгласно това решение. И съдът на Европейския съюз е, се е почувства длъжен в този случай да отстои основните права, за да гарантира, защото хартата да бъде изцяло спазена. Може би това обяснява защо в крайна сметка съдът обяви решението за тихото пристанище за недействително. Въпреки, че ирландският съдия не е поискал от Съда на Европейския съюз да се произнесе за действителността на решение. Той просто е отправил запитване за тълкуване, а не за произнасене за действителност на общностен акт. Както си спомняте от изказването ми преди година, има тази деликатна разлика в случая можеше да бъде поставен под въпрос и директивата и нейната действителност, обаче до там не се стигна, тъй като съдът потвърди действителността и основателността на тази директива. Да се каже, че хартата се прилага е едно. След това идва въпросът какво е равнището на защита, което трябва да бъде гарантирано светлината на хартата. И тук съдът е пределно ясен. Нивото на защита трябва да е високо. Това следва и от директивата, която гарантира високо ниво на защита, и от хартата за основните права. Съдът потвърждава, че първо в Европейския съюз основните права трябва да се ползват висока степен на защита. Второ обаче, когато данни се прехвърлят от Европейския съюз към трета страна, тази трета страна също трябва да гарантира високо ниво на защита. Съдът пояснява, че от третите страни не може да се изисква да поддържат и идентично ниво на защита като Европейския съюз. Третите страни си имат свое право да приемат други мерки за защита на личния живот на физическите лица, но съдът пояснява, че за да съществува високо равнище на защита, защитата в третата страна, макар и да не е тъждествена с тази съюза, трябва да е по същество еквивалентна, т.е. равностойна на съществуващата в Съюза защита на основните права. Второ, втори довод, който бе много важен за крайния извод на съда. Равнището на защита трябва да бъде гарантирано от правната система на третата страна. Съдът изяснява това, защото Решението за стихото пристанище стъпва върху система на самосертифициране. Дружествата обявяват принципи и заявяват, че ги спазват. Съдът обаче пояснява, че американските органи не са обвързани от принципите на решението за тихото пристанище. То не се прилага към тях, то се прилага само към частните дружества. И тук е, съдът дава една много елементарна причина за недействителността на решението за тихото пристанище. Там не е посочено, че в Съединените щати правната система предлага адекватно ниво на защита. Решението визира само дружествата. И това е заключението на съда. Решението за тихото пристанище на Европейската комисия напълно се разминава с целта защита на личните права. Изискването на директивата е комисията да заяви, че правото и съдебната система, правната система като цяло на третата страна гарантира защита. Но съдът не спира до тук. Той дава и допълнителни подробности, е, доразяснява какво става, когато е, се стигне до нарушение на правата. Могат ли тези нарушения в трети страни да бъдат обосновани? И тук се цитира едно друго решение на съда предишно за дигиталните права или правата в дигиталната сфера. Съдът вече е установил своя практика чрез това решение, като е въвел изискванията за необходимост и съразмерност. Това, което е приел съда в предното решение, възприема като логика и тук, за да може законите на третата страна да гарантират достатъчно ниво на защита, тези закони, когато предвиждат е, ограничения на правата, ограниченията трябва да са необходими и са размерни. Принципно, при никакви обстоятелства в Европа, никакво законодателство, нито на национално, нито на европейско ниво, не може да изисква масово поставяне под наблюдение. Аз казвам масово от себе си. Това е моя дума. Съдът не използва този израз, а използва много точни термини, за да опише явлението масово наблюдение на съобщението. То, той използва един разгърнат израз достъп до личните комуникации и така нататък. Не може е, органите да държат под наблюдение комуникацията на всички хора във всеки момент. Това казва съдът по същество. Ако това не е възможно в Европа, няма начин да се смята, че трета страна гарантира достатъчна защита на правата на лицата, когато допуска такава ситуация на масово наблюдение. Поне тази трета страна е в нарушение, когато става дума за нарушение на правата на граждани на Европейския съюз. Това е първият важен принцип. Вторият важен принцип е, че законодателство, което не предписва никакви средства за правна защита, нарушава основните права, защото член 47 от хартата задължава държавите да предлагат ефективни средства за защита на нарушените права. Когато такива средства не съществуват, това компрометира възможността за а, адекватна защита. Значи, тук има няколко права. Права на личен живот, права на средство за правна защита. Във всички права, които е дискутирал съдът, той констатирал, че е, правната система на САЩ не предлага гаранции. Освен това, генералният адвокат, може би за пръв път констатира, че самата същина на правата на човека е компрометирана. Правото на лична защита, т.е. правото на личен живот, правото на защита на личните данни и правото на е, средства за правна защита са нарушени еднакво. Е, това не е така при метаданните в директивата за съхраняване на данните, която е предмет на предишното решение, което цитирах. Но тук е, става дума за възможност на държавните органи да четат цялото съдържание на комуникациите, които обсъждат физическите лица. И това тотално противоречи и на трите права, които изброих. Има и още една страна това дело. Е, Съдът тълкува разпоредбите на директивата, действащата директива за защита на личните данни и ясно заявява, че е, това тълкуване трябва да позволява на националните органи да разследват всяко твърдение за незаконосъобразност на предаването на личните данни от Европейския съюз към трета страна. Съдът пояснява какво трябва да стане, когато националният орган за защита на личните данни извърши разследване и установи, че извършеният трансфер нарушава основните права. Тогава, според съдебното решение, органът за защита на личните данни трябва да сезира Националния съд и да помоли Националния съд на свой ред да отправи преюдициално запитване за тълкуване до съда на Европейския съюз, за да може съдът да има повод да бъде сезиран, да се произнесе за законосъобразността и оттам действителността на съответното решение, с което е извършено прехвърлянето или на чието основание е извършено прехвърлянето. Това е много интересно от правна гледна точка, от гледна точка на съдебна архитектура в Европейския съюз. Спазването на върховенството на закона, наистина е изведено като централна тема в това съдебно решение и това решение ще има много сериозни последици за бъдеще. Thank you very much, госпожа Реда. Благодаря ви за разясненията. Имам въпрос, свързан с последиците, свързани с това решение. Какви ще са последиците върху ам, случаите на масово наблюдение? Могат ли такива случаи да бъдат прияти от правна гледна точка в Европейския съюз? Не знам дали уже съществува такова законодателство. Фейсбук има център за данните в Швеция. Правоприлагащите органи, разследващите органи имат достъп до данните, възможно ли е, е граждани на друга държава членка да сезира съда, ако Националната агенция за защита на данните, когато се отнася до а, държава членка, не до трета страна и то възоснова на това съдебно решение. Случаят е малко а, заплетен, може би веднага да отговорите, след това ще продължим. Благодаря ви. Накратко, да. В този случай ам, говориме за трансграничен случай а, и за законодателство на трета страна, но в този случай, да, е, възможно е. Ам, съгласно хартата, когато се членки на Европейския съюз, няма да е приемливо, защото такова законодателство съществува в държавите членки. За държавите членки хартата въжи, когато те прилагат европейското законодателство. Относно електронната комуникация, да, европейското законодателство обхваща област до голяма степен. Да, европейското законодателство се прилага и а, след това а, се прилага и самата харта. А, по принцип това може да има въздействие върху мерки, прияти в самия Европейски съюз, господин Андерсон. Actually, I was thinking... Е, мислих точно за същото, което Юлия попита. Смятам, че ам, ще ще има ам, доста искове подадени срещу ам, шведския вариант на ам, НСА или други а, е, подобни служби. Благодаря ви. Следващия оратор. Това ам, решение на Съда на Европейския съюз е много важно. Може би не знаем още какво е същинското значение на това решение за ежедневието на нашите европейски граждани. Има различни аспекти, свързани с личната неприкосновеност. Има много лични данни, които също се отнасят до личната сфера. Искам да попитам дали няма да има случаи, в които винаги ще е необходима защита. Но нещата се променят технологичното развитие а, се извършва с, а, с много бързи темпове, а пък законодателството е по-бавно, то изостава след технологичното развитие. Една тайна служба, като тази в Съединените щати, наблюдава, да речем, португалски гражданин, който е на почивка в Нова Зеландия, а пък системата за наблюдение е някъде съвсем на друго място. Това са все неща, които не са съвместими помежду си и ще има големи предизвикателства, свързани с това да се опази личната неприкосновеност и личните данни на гражданите. В крайна сметка, нивото на защита на личните данни може да се и сравнява а, с експулсирането, което се извършва от а, дадена страна. Тоест, Не може безпардонно да се извършва експулсиране в страна, в която е, се прилага смъртното наказание. И така, не е достатъчно органите на съответната страна да посочат, че данните ще бъдат защитени или ще се използват за други цели или така нататък. Не. Трябва да има гаранция за защитата на тези данни, като тази защита проистича от законодателството на съответната страна. Както вие казахте, трябва да се гарантира тази защита за нашите граждани. Тази защита трябва да се гарантира и от парламентите. Парламентите представляват гражданите и те трябва да са а, място, където винаги да се защитават правата, да се за, за, опазват личните данни. Да видим какво ще въздействието на това решение върху гражданите. Благодаря ви. Аз също се радвам, че Европейския съд е постановил по този начин. Това решение играе важна роля за законодателството на Европейския съюз и за върховенството на закона в Европейския съюз. Сега Какви ще са последиците на това решение, последиците за прехвърлянето на данни от ЕС в САЩ? Могат ли Фейсбук и Google да си действат както и преди? Какви възможности, какви инструменти има сега, за да може съответното решение да стане активно, госпожа Хаутала. Господин председателю, това решение е емблематично. И а, това беше казано и от а, на Европейската комисия, че другото, което е много важно, че отделно лице, отделен гражданин е отнесъл този въпрос към съда. Въпросът е свежда до това какви ще са последиците от това решение. Вече е имало някои предположения какви могат да бъдат последици, какви могат да бъдат последиците за следващите съдебни решения в Европейския съюз. Шведския пример е много добър в тази връзка. За трансфера на данните и споразуменията ни с други трети страни, да речем с Русия – дали ще има а, някакви последици, когато говорим за прехвърляне на данни от ЕСА към Русия. Освен това, смятам, че тук се повдига удобния въпрос, свързан с незаконосъобразните практики на оперативните служби. В Европейския парламент се проведе много интересно изслушване за оперативните органи и човешките права. Има органи в нашите юрисдикции, в нашите страни, в Европейския съюз, които не се придържат към едни и същи права, така както го правят останалите органи. Не знам дали има решение на този проблем, може би и да няма, освен да има повече прозрачност и парламентарен контрол върху тези органи и служби, така че те да не изпадат в крайност и да не прибягват към извънредни методи, а да се ръководят единствено и само от закона дали органите а, е, за защита на личните данни в 28-те държави членки вече са обсъдили този въпрос помежду си и ако имаме някакви компетенции, правомощи да продължим с дискусията, дали вие ще а, е, можете да организирате а, обсъждане с а, представителя на а, службата за защита на, личните данни. Искам да благодаря на правната служба за това, че много ясно изложи темата и за това какви са възможните измерения, когато говорим за такова решение. Госпожа Ферара. Благодаря, господин председателю. Аз също много се радвам, че ам, Съда на Европейския съюз е постановил по този начин и че хартата вече въобще не може да се поставя под въпрос. Имам директен въпрос. По какъв начин това решение може да бъде приведено на практика и как може то да бъде свързано с сегашните преговори по ам, споразумението ТИТИП, трансатлантическо политическото е, споразумение. Благодаря, господин председател. Решението на съда от 6 октомври 2015 има положителен аспект, защото защитава основните права е, и не защитава срещу бързото предаване на лични данни. Но има доста по-обезпокоящи аспекти тъй като санкционира две неща, е, извършени от комисията. Например, ограничава правомощията на националните органи, например, комисията за информативни свободи в Франция е засегната по този начин. На второ място, съдът санкционира прекаления оптимизъм на комисията, която бързо се произнесе на, на базата на недостатъчни а, факти относно това по какъв начин се а, запазват, а, защитават данните, които се придават в САЩ. Ние установяваме, че данните на европейски граждани във Фейсбук се предават без никаква защита в САЩ. Искам малко по да разширим дебата. Аз нямам много доверие на комисията в Брюксел, както знаете. Това, което ме безпокои, е, че може ли да се допусне подобен прекомерен оптимизъм, когато има такова масово шпиониране от страна на САЩ на европейски граждани. Въпреки, че това е наша партнер, партньор и трябва да констатираме, че той не се държеше подобаващо напоследък, затова оправдан ли е оптимизма ни. Относно ТИТИП, това е договор, който аз, срещу който аз се обявявам открито. Трябва ли е подобен оптимизъм спрямо САЩ, след като сега се преговаря и дали ще бъде защитена в достатъчна степен интересът на европейските граждани. Затова аз намирам в това решение повече обезпокоителни елементи, отколкото такива, които ни дават спокойствие. Това беше краят на списъка на желащите да се изкажат. Аз също имам въпрос. Бихте ли казали какви ще са последиците? Бихте ли споменали дали комисията вече има план по какъв начин да води преговорите за защита на личните данни от страна на САЩ? тъй като има доста възражения относно нивото на защита на личните данни в САЩ. Затова ми се струва, че сме изправени пред сериозен проблем в това отношение. Имате думата за отговори. Благодаря ви много. Имаше 8 въпроса, ще се опитам да им отговоря на всички, може би не в реда, в който са зададени. Бих искал да започна с въпроса каква е ситуацията в други трети страни, защото така ще можем да отговорим какво трябва да се направи по отношение на САЩ. САЩ те са в аналогично положение. Повечето от големите държави Индия, Австралия, Бразилия, Русия, Япония, Китай нямат адекватни на решенията на комисията и без наличието на подобни директивата за защита на данните предвижда механизъм при предаване на данни, съгласно член 26 от директивата. Член 25 е кога може да се приемат такива решения за съответствие от страна на комисията. Има също списък. В първия случай е възможно при индивидуални случаи да се предават данни в ограничени случаи, когато се получи съгласието на субекта. Така че тези конкретни случаи може да се предават данни, но това не се отнася за общ трансфер на всички данни, както се случваше до сега. Има също възможности органите за защита на данните да разрешат трансфер на данни при определени случаи, тогава, когато се гарантира достатъчна закрила, като се предвиди съответна клауза в договора. Това позволява да се трансферират данни в други страни, така че е възможно да се направи. Но искам да добавя към всичко това нещо. Всичко казано от съда по, този, по това дело се прилага и към останалите разпоредби 25 член, 26 член от директивата, ако основните права, ако по същество са засегнати, на практика е невъзможно да видим как могат да се прилагат другите норми, залегнали в директивата, така че стигаме отново в изходна позиция. Законодателството в САЩ, което позволява на публичните органи да извършват такова масово наблюдение. Това е същото законодателство, което не гарантира правна закрила за европейските граници, граждани. Не знае дали може да се намери адекватно решение, докато не се промени законодателството в САЩ. Има правни възможности, те трябва да бъдат проучени, но сме на много ранен етап, за да стигнем до заключение, защото решението е едва от една седмица и ние все още го анализираме. Затова няма да мога да направя някакви твърди заключения, но тези принципи е, трябва да се спазват е, и по отношение на другите норми в директивата. САЩ е, в момента се намират в същата лодка, ако мога така да се изразя, както останалите трети държави с проистичащите от това последици. И сега трябва да види комисията какви са тези последици за националните органи по закрила на данните. Те вече проведоха среща тази или миналата седмица в спешен порядък, за да обсъдят решението на съда. И излязоха с съобщения за пресата, че са започнали подобни разговори. Преговорите с САЩ ще продължат. Разбирам, че комисията активно работи по въпроса. Парламентът все още не е запознат с съществото на тези преговори и е трудно да видим какво ще излезе от тези преговори. Преди решението на съда комисията активно искаше САЩ да се съгласят на 13 мерки, които ще гарантират достатъчна закрила. От тези 13 мерки 11 вече са договорени, остават само две, свързани с правната закрила и наблюдението. След решението на съда е трудно да се види дали някой от тези препоръки ще оцелее изобщо. Така или иначе, Европейската комисия обсъжда въпроса но не са предприяти конкретни стъпки. Ще трябва да изчакаме. The... Въпроса за разузнавателните служби и как се прилага закона спрямо тях. Това е важен въпрос. Парламентът вече работи по него, тъй като беше извършено разследване относно дейността на Националната разузнавателна служба на САЩ. В рамките на законодателство на Европейския съюз трябва да се види какво е възможно да се направи. Но съда на Европейския съюз не се позова на решения, взети от Съда по правата на човека в Страсбург, въпреки че преди е имало подобни позовавания по други дела. решенията на съда в Страсбург са в съответствие с това, което беше взето сега. И това се отнася също и по прилагане на Конвенцията по правата на човека, така наречената Конвенция от Страсбург. Но сега ще се огранича само до това, което беше направено от страна на Съда на Европейския съюз. Този въпрос трябва да бъде допълнително проучен. За трансатлантическото споразумение и връзката между основните права и международните договори. Това е също важен въпрос. За момента е твърде рано да вземаме позиция как ще се отрази това съдебно решение върху ТИТИП но като общ принцип споразумения като ТТИП се подписват от името на Европейския съюз и по дефиниция би трябвало да е невъзможно Европейския съюз да подпише споразумение, което да не е в съответствие с хартата и това ще възви в конкретния случай. Трябва да се види какви са конкретните последици от всичко това, но комисията и съвета, както и Европейския парламент, ще трябва да преценят в каква степен е, да се, е възможно да се предприемат подобни мерки при сключване на споразумение и при спазване на основните права. Ние трябва да следим всичко това много отблизо. Беше поставен и въпрос относно дали комисията не превишава правомощията си. Аз не подчертах достатъчно този въпрос в моето встъпително изложение. Има аргумент, който беше представен от парламента, в каква, в каква степен се предоставят правомощия от законодателните органи на Европейския съюз на комисията чрез актове за изпълнение. В случая комисията може да взема решение само до толкова, доколкото е, е получила правомощия от е, законодателните, законодателния орган. Съгласно Директива 9546 е, подобно правомощие не са предоставили на Европейската комисия от парламента да се ограничават е, правомощията на, на органите за защита на личните данни. Парламентът и съветът решават какви са правомощията на тези органи. Националните органи трябва да могат да разследват съответни жалби. Комисията е превишила правомощията си в това отношение това е допълнително основание защо решението за тихо пристанище е също невалидно, тъй като в него се казва, че националните органи за защита на личните данни могат да предприемат определени действия в определени случаи и че не е работа на Европейската комисия да предприема подобни мерки. И затова тихо пристанище е в разрез с директивата комисията действа съгласно правомощията, които са е възложени и това трябва да се спазва. Надявам се, че съм отговорил на повечето от повдигнатите въпроси. Ако има нещо, на което не съм отговорил, моля да ми напомните. Госпожа Реда, бих искала да, би искала да поставя допълнителен въпрос. Допълнителен въпрос за това, което казахте току-що. Ако правилно ви разбирам, Комисията не разполага с компетенции да взема подобно решение. Това отнася ли се също и за други трети държави, които са получили подобни бланкетни разрешения? Вие споменахте някой от тях. И също се питам дали съществува опасност да се да има някакво съревнование, да се възприемат най-низките възможни е, нива на закрила. Ако се установи, че органите в САЩ имат възможности за масово следение, например данните във Фейсбук, дали ще имат право да решават дали са нарушени индивидуалните права. При липса на доказателства дали е извършен анализ на личните данни. Ако даден национален орган за защита на данните реши определени случаи по този начин, може ли техният пример да се следва от други подобни а, органи и дали в а, директивата за защита на личните данни не може да се предвиди забрана това да се случва. Председателят, бихте ли отговорили а, какъв принцип а, за тежест на доказване по отношение на основните права може да се прилага в конкретния случай? отговори. Да, въпросите бяха много интереси за, пози... за позицията на трети страни, по които вече са взети решения. Съд... Това съдебно решение има отношение и към тях. Има две основания. Едно от решенията е това за тихо пристанище и второто, което е по-релевантно, може би, е, че може да съществуват същите а, стандарти освен това трябва да се види дали комисията ограничава правомощията на националните органи за защита на даните. Това е член 3 от решението тихо пристанище. Това не означава, че цялото споразумение е нарушено, може би само част от, от него. Комисията ам, по отношение на тихо пристанище не, са не предприе това, което би трябвало, защото прецени, че системата в САЩ е достатъчна и че отговаря на изискванията. И потвърждава, че в тези трети държави са осигурени нужните гаранции, въпреки че тези трети държави могат да имат по-различно законодателство, свързано с защитата на личните данни. Това е друг въпрос, който трябва да се разгледа по-отблизо. И втория въпрос, бихте ли ми напомнили за тежестта на доказване? Yes, this is an issue. Да, това е сериозен въпрос. Сега органите за защита на личните данни, които са независими, имат известна свобода на действие. Този случай беше по-особен, тъй като органа за защита на личните данни в Ирландия не казва, казвайки, че не иска да разследва този случай, не казва, че е лишен от разследване на този случай, така че има някаква правна пречка, която доведе до завеждането на делото, тъй като няма такава правна пречка, точно обратното има задължение. До какъв извод стига даден орган за защита на данните, след като извърши разследването, зависи от самия орган на първо място. Разбира се, трябва да отчита какви са задълженията, но ако съответния орган реши да не се занимава повече с даден въпрос, тогава субектът може да заведе дело в национално съдилище. Съществува тази възможност. Относно тежестта на доказване, относно директивата първо, там се изисква държавите членки да прилагат нормите. Националното законодателство трябва да определи какво е каква е тежестта на доказване, но като се спазват основните принципи на европейското право, а именно да се гарантира адекватна и ефикасна закрила. Без да се посочва, може би, конкретно коя норма се прилага, но защитата да бъде на достатъчно високо ниво. Е, що се отнася до това каква ще бъде връзката между органите в различните държави и дали те няма да се стремят към минималистични решения. Това е въпрос, който се обсъжда в контекста на реформата много активно. Има предложение да има механизъм за последователност, тази директива да бъде в последствие да заменена от друг законодателен акт е, и да се уреди въпроса с сътрудничеството между органите за закрита, закрила на личните данни. Този въпрос трябва да се разреши в директивата, но ако се променят нещата до края на годината, ще сме изправени пред нова ситуация и ще е необходимо да дадем по-задълбочен отговор. Председателят не говори в микрофона. Бих искал да благодаря на правната служба за участието им ден. Днес нямам други желаящи, които искат да се изкажат. С това приключихме дневния ред за деня и ще продължим утре сутринта. Благодаря ви много.